представени различни доклади. Първият външно отражение на политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите извън ЕС. Господин Захрадил, получавате думата. Благодаря много. Благодаря за възможността, която има възможност е, е, да представим доклад на Комисията по международна търговия с е, приноса на комисиите по развитие и по а, защита на потребителите. Говорим за публично-частните партньорства, които, както всички знаете, са споразумения, при които работят частния и а, държавния сектор заедно, така че да се предоставят определени услуги от общ интерес а, за обществеността. Тук може да става дума за инфраструктура, пътища, градски транспорт, пречиствателни станции, образование, някои услуги в областта на здравеопазването и е, в последните години и в иновационни технологии. Важно е да се подчертае, че този тип е, споразумения не са е, толкова често използвани в развитите страни, но в развиващите се страни се използват много често и близо 15-20% от инвестициите, от инвестициите в инфраструктура в развиващите се страни идват именно от публично-частни партньорства. В доклада се съсредоточаваме на два елемента на публично-частните партньорства. Първият елемент е интересът на Европейския съюз, именно насърчаването на по-добрата защита на европейските търговски интереси, защото чрез публично-частни партньорства европейските фирми могат да завземат нови пазари. И това е важно, вземайки предвид бавното економическо възстановяване и да се на високи равнища безработица. Затова се надяваме, че европейските фирми могат да напреднат чрез работа на пазари извън Европа и могат да разчитат на добри модели от типа на публично-частните партньорства. Необходимо е обаче да има обслужване на едно гише, платформи, които са лесни за употреба и да се обменя натрупания вече добър опит на институции, като Европейската инвестиционна банка и други, които вече работят с такива проекти. Друг важен въпрос е стратегията в областта на развитието. Мисля, че можем да постигнем синергия тук чрез публично-частни партньорства. В развиващите се страни са необходими големи инвестиции за инфраструктура, доставки на енергия и достъп до вода. Голяма част от тези средства трябва да дойдат от частния отрасъл и публично-частните партньорства могат да играят важна роля. Разбира се, има и някои лоши примери в някои развиващи се страни, където публично-частни партньорства пострадаха. Имаше лоши бизнес планове, прекалено големи бюрократични забавяния, инженерни грешки и други. Затова е важно да имаме общ подход за справяне с подобни предизвикателства. Докладът може да изиграе важна роля в тази област и искам да подчертая, че той не прави каквито и да било опити да се създаде ново право или нови административни органи. Докладът просто призовава европейските институции да предприемат необходимите мерки в съществуващите рамки за сътрудничество, за насърчаване на участието на европейски фирми в публично-частни партньорства. Докладът беше изготвен в дух на много добро сътрудничество между парламентарните комисии и между политическите групи и се надявам, че ще получи добра подкрепа при гласуването. При спонтанните изказвания има седем искания за думата господин Франзолика. Камишана. Уважаеми господин комисар, публично-частните партньорства в трети страни ще окажат положително въздействие относно създаването на работни места, конкурентно способността на Европа. Силно вярвам, че европейската политика в това отношение трябва да е насочена към създаването на пространство за действие на европейските компании, тъй като много често пред тях има пречки, особено когато става дума за обществените поръчки. Правната рамка за ПЧП трябва да бъде укрепена, за да може да се създаде ясна, предсказуема правна рамка, която да е подкрепена с съответните административни мерки. Трябва да се заделят необходимите човешки и финансови ресурси, за да се наблюдава изпълнението на публично-частните партньорства и трябва да се подсили сътрудничеството с трети страни. Благодаря, господин Мариас. Благодаря, госпожо председател. Първо трябва да посочим, че трябва да се спазва принципът на кохезия, на сближаване. Европейският съюз откри пазарите за възлагане на обществени поръчки, обаче предприятията тук продължават да имат трудности в чужбина. От една страна мултинационалните концерни в Европейския съюз трябва да действат така, че да спазват е, насоките на ОИСР. И трябва също така да се спазват е, насоките на ООН по отношение на определени видове предприятия. публичното финансиране не е в полза на многонационалните концерни, а на регионалните предприятия. И при това положение Европейският съюз трябва да се стреми да бъдат заличени дълговете на развиващите се страни спрямо МВФ, Световната банка и Африканската банка за развитие. Господин Яковчич. Няма никакви двойбе да явно-приватно партнерство може да каквото е да било съмнение, че публично-частните партньорства могат да доведат до добри резултати, особено когато говорим за съвременната инфраструктура. Разбира се, има и отрицателни примери, има и ситуации, при които резултатите не са били идеални или пък проблеми, е, е имало проблеми за някои проекти. Но, господин комисар, моля ви, вземете е, предвид нашето предложение разгледайте един проект, е, който е свързан с Харватия и изграждането на магистрали в Истрия възоснова на публично-частно партньорство с е, френската фирма Бойт. Това е проект, който трябва да продължи. Този път ни е необходим, затова моля ви разгледайте темата и се погрежите този проект да не прешасва. Публично-частните партньорства за много страни означават от една страна симптом на капиталистическата интеграция и причината за днешната криза. Това е господин Виергас. Този модел е, на интеграция, едината валута, всичко това означават ограничения за държавите по отношение на извършване на публични инвестиции. Те са зависими от големите концерни и то не само при големите транспортни проекти, но и в сфери като образование, здравеопазване и така нататък. В Португалия броят на ПЧП се увеличава изключително силно строгите економии не се отнасят за всички е, не се отнасят обаче за големите концерни. Важно е да се запази Европа от е, ТИТИП. Така е важно да не се засилват инструменти, които могат да се превърнат в проклятие за нашето общество. Господин Анът. Госпожо председател, когато прочетох заглавието на настоящия дебат, мислех, че ще говорим за негативното въздействие на ЕС върху останалия свят, тъй като ние оказваме негативно въздействие върху третите страни. След това прочетох доклада и ми стана ясно, че става дума за публично-частни партньорства. Опита на Великобритания показва, че ПЧП често не работят. Например, британската система на здравно осигуряване. Тя комбинира две много лоши черти. Не ефикасността на публичния сектор и е, понякога е, недоброто отношение към финансите на частния сектор. Доклада справо казва, че има суверенитет в тази област за държавите членки и аз напълно подкрепим тази теза. Благодаря. Колегата Еспиньон. Говоря като докладчик в сянка на групата на социалистите. Първо искам да благодаря на докладчика. Ние, социалистите, искаме реформа на правовия ред, който води, която да доведе до намаляване на рисковете, свързани с публично-частните партньорства. Ние сме на мнение, че може да бъде подбрано публично-частно партньорство, което не е в дефицит, което има добри счетоводни данни и то трябва да бъде подбрано, защото това е най-благоприятната форма по отношение на предоставянето на услуги. Рисковете трябва да бъдат прозрачни. Ние никога не трябва да разрешаваме на публично-частно партньорство да съществува когато се приватизира печалбата, а загубата се поема от публичния сектор. Всичко това трябва да се има предвид при приватизиране на публични услуги. Трябва да имаме ясна и прозрачна правна рамка, която да дава възможност за интервенция от страна на администрацията. Благодаря. Европа мора тежити развой. Госпожа Томасич, благодаря много. В Европа се опитваме да разработим висококачествени обществени услуги, включително и с международни партньори, за да подобрим качеството на живота. Това трябва да остане ни приоритет. Единственият начин да стане това е да се държим отговорно с средствата на дънакоплатите и да оказваме подкрепа за използването на частен капитал за обществения интерес – това създава е, добра възможност за използване на публично-частните партньорства в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Европейските малки и средни предприятия могат чрез публично-частни партньорства да работят в трети страни и така да увеличат е, своя бизнес и износа си. Затова в търговските споразумения трябва да се гарантира равнопоставено третиране на нашите фирми в обществените поръчки и специфичен подход към публично-частните партньорства. Господин Хоган. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че сега представлявам комисаря Малмстръм, комисаря по търговията. Комисаря би искала да благодари на комисията Инте на докладчика Дил за положените усилия. В доклада се подчертава важността на ПЧП. Те са инструмент за иновации, за растеж, за създаване на работни места, това въжи за Европейския съюз, въжи за нашите съседи и за развиващия се свят. В доклада се подчертава възможността търговската инвестиционна политика на Европейския съюз да се действа за сключване на ПЧП. Комисията приветства това, че се прави призив за по-добра прозрачност и сътрудничество. Ще продължим да включваме колкото се може ПЧП в различните правителствени инициативи за сътрудничество. Искам да дам някои примери за успешно сътрудничество. ПЧП могат да доведат до иновативни решения и до мобилизиране на частни финанси, особено когато говорим за инфраструктурата или за други капиталоемки сектори. На второ място, сътрудничеството между публичния и частния сектор може да доведе до по-добра научна дейност с цел увеличаване на конкуренцията. На трето място, положителен е факта, че често в ПЧП участват малки и средни предприятия. И накрая, по този начин се създават възможности за действие в чужбина и съответно да се обърне внимание на асиметрията по отношение на отварянето на пазарите. От друга страна, ПЧП представляват възможност за развиващите се страни да правят бизнес. Комисията приветства факта, че в доклада се говори за синергия с политиките за защита на инвестициите. Комисаря смята, че трябва да се предлагат принципите на инвестиционната политика на Европейския съюз. Интересите на всички страни трябва да са защитени включително що се отнася до е, решаването на е, спорове и е, проблеми. Комисията ще продължи да полага всички усилия, за да може да се използват максимално инструментите на ПЧП. Искам да благодаря от името на водещия комисар, комисар Мамстром. Вече казах, че тя е отговорна по това досие. Благодаря още веднъж на докладчика. Благодаря. Приключваме дебат.